Ибе представи два текста на парламента в съответствие с член 32. Тези промени ще се считат за промети, про, приети, ако в рамките на 24 часа определения брой депутати не поискат да се подложи на гласуване. Решението ще се публикува в протокола на настоящото заседание.